нападения. И сега от името на съвета давам думата на господин Николас Шмидт. Господин председател, уважаеми дами и господа евродепутати, на 26 юни петък беше черен ден, който беше маркиран от множество терористични атаки. Три държави бяха ударени пред, пред приблизително по едно и също време Франция, Ковейт и Тунис. Тези ти още веднъж показаха и ни напомниха характера на тероризма, особено на тези, които командват и изпълняват. Нашият отговор трябва да бъде твърд и солидарен. На 26 юни съвета, Европейския съвет ясно под подчерта, че ние трябва да се борим срещу тези терористични заплахи. Тази борба за нашите отворени и демократични общества е едно от най-важните неща и един от първите ни приоритети. Нашето за нашето председателство това ще бъде един от основните приоритети. Ние отчитаме на аспектите е, вътрешни и външни на сигурността. Люксембургското председателство ще направи всичко необходимо Европейския съюз да приеме последователен подход в борбата срещу тероризма, който включва както вътрешните, така и външните аспекти на сигурността. Солидна и плодотворна форма на сътрудничество между държавите членки, комисията, службата за външна дейност, дейност и всички други европейски институции, Европол, Евроюст и СЕПАЛ трябва да намерят необходимите ресурси и средства е, държавните правителствени ръководители след атентата в Франция през януари приеха през февруари три стълба осигуряване на сигурността на гражданите, за защита на гражданите и на трето място сътрудничество, сътрудничество с партньорите на международен мащаб. Борбата срещу тероризма даде е, на, е, представи на съвет е, един пълен доклад за мерките. На 28 април Европейската комисия прие програмата за сигурността, която беше осъдена вчера. Борбата срещу тероризма фигурира там като един от приоритетите. Подчертава се борбата срещу тероризма, която трябва да се води на международно равнище. Това означава, че съвета по външни работи на 9 февруари прие заключение за борбата срещу тероризма, които визират сътрудничество с държавите от Северна Африка, Близкия изток, Турция и Балканските държави. Един проект за засилване на капацитета за борба срещу тероризма беше одобрен. Тук се включват и Ливан и Турция. Борбата срещу тероризма засяга и Тунис, върховния представител внесе редица предложения за подкрепи. накрая една работна група, която се занимава с стратегическите връзки беше създадена, в, която да работи най-вече с арабския свят и да следи и да продължи сътрудничеството с, с Съединените щати, с ООН, с различни международни институции, двустранно, многостранно сътрудничество, сътрудничество с държави като Съединените щати на 16 юни се за решение да се предотврати радикализацията в страните, които са наши партньори. Как е възможно млади хора в нашите държави, които са обучавани в нашите училища, да се свързват с терористични организации? Необходимо е да се работи задълбочено при това на много равнища по образованието и интегрирането, нашите ценности, една мрежа, която да засили чувствителността към заплахите на тероризма. Трябва да се вземат и други мерки, да се прилагат мерките в рамките на програмата Шенген и да се приема един подход, който а, отчита рисковете. А, практическите насоки на Шенген бяха актуализирани. Едно единство на базата на интернет е въведено от 1 юли, за да може да се активизират ресурсите и сътрудничеството с ангажираните страни. Нивото и въздействието на терористичната пропаганда и а, екстремистката пропаганда е много силна в интернет съветът смята, че ще можем да приемем скоро едно решение, което да бъде подписано към допълнителния протокол към съвета на Европа за предотвратяване на тероризма и за борба срещу а, чуждите терористи. Във външен план има три партньори. А, ако ние би трябвало да помогнем на страните да се борят срещу социалните причини на тероризма. Безработицата сред младите, която създава благоприятна почва за набирането на нови терористи. Люксембургското председателство активно ще се ангажира с тези тези проблеми. През следващата седмица ще предложим нова инициатива в държавите от района на Магреб, особено сред младите, защото смятаме, че там се крие коренът на проблемите и на терористичните акции в много държави. Госпожи и господа, аз ще се вър, връщам на въпроса на радикализацията. Този феномен се разширява и това е тревожно. Някои младежи се радикализират съвсем за кратко време. През октомври ще бъде проведена конференция за радикализацията в затворите, което, където много често се появяват младите терористи. Трябва да се предвиди начин да се третират тези бъдещи терористи. Госпожо, госпожа комисаря Юрова, също работи в борбата, за борбата срещу тероризма. Ние трябва да засилим средствата, за да можем да се борим а, срещу използването на интернет и на социалната мрежа от а, а, терористите. Необходимо е да разпространяваме послания срещу тази терористична пропаганда, която е добре организирана в медието. Би трябвало също така да използваме, да, се, да, да, да, да силим борбата срещу а, използването на оръжия. А, Днес има неформална среща в Люксембург на министрите на вътрешните работи и на правосъдието, които ще обсъждат полицейското сътрудничество. Госпожи и господа евродепутати, както ви казах, стратегията на вътрешната и външната стратегия е приоритет и сигурността е приоритет на люксембургското председателство в борбата срещу тероризма. Трябва да действаме с решителност, като активно атакуваме първо а, дълбоките причини на този бич а, на тероризма срещу нашите а, граждани и нашите държави. Демокрацията е силна а, чрез защитата на правата на човека. И това ще бъде нашата позиция. Благодаря. Председателят, много благодаря от името на Европейската комисия, комисар Димитрий Саврамополос. You, благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, Ужасяващите терористични нападения от петък 26 юни в Франция, в Тунис, в Ковейт, както и в Сомалия, свидетелстват още веднъж за бруталността, нечовечността на терористите. Позволете ми първо от името на Европейската комисия да изразя най-дълбоките ни съболезнования на семействата и близките на загиналите, както и моралната ни подкрепа и съчувствие към пострадалите страни в Европа и другаде по света бих искал да заклеймя най-категорично, най-недвусмислено тези терористични атентати и препотвърдя нашата решимост колективно да се справим с тази заплаха. Следва да осигурим сигурността и безопасността на нашите съграждани, като не пренебрегваме при това своите ценности. Разбира се, изправени сме пред непрекъснато еволюиращи заплахи, и броят на загиналите тази година отново ни напомня за тази реалност. Все още се води разследване от компетентните национални власти и постъпилата вече информация явно сочи, че нападенията в Лалавие, в Сус и в Ковейт, т.е. в Франция, Тунис и Ковейт, носят всички белези на отвратителната идеология на нетърпимостта. Целта на извършителите от ислямска държава е да всяват ужас и страх, насочвайки се към уязвими цели, като, например, религиозни центрове и, и, и туристически места, курорти. Уважаеми депутати, Европейската комисия работи в тясно сътрудничество с държавите членки за установяване на тези области на дейност, в които Европейският съюз наистина би могъл решаващо да повлияе върху борбата с тероризма и радикализацията. Ние работиме в тясно сътрудничество с държавите членки за да засилим техния капацитет да се справят с тези заплахи. Е, през април Европейската комисия представи Европейската стратегия за сигурността, която поставя терористичната заплаха на едно от най-високите места сред бъдещите приоритети. Е, стратегията по-нататък включва понятие, концепция за сигурността, е, в която се включва и правовия ред, и правата на човека. По-нататък в стратегията се предвижда редица действия за противодействие на терористичната заплаха. И вече активно работиме за тяхното изпълнение. Позволете ми сега да спра вниманието ви на част от текущите действия, които имат значително и политическо и практическо значение. Първо, превенция на радикализацията. Това е все така съществена задача. Предстои да бъде създаден и да, да заработи е, център за върхови постиж, постижения е, по отношение на обществената осведоменост за радикализацията. И аз се възползвам е, тази възможност да е, подчертая колко е значима превантивната политика на всички равнища в Европейския съюз. Е, по-нататък, на 1 юли в е, Европол е, бе създадено звено за наблюдение на трафика в интернет, което ще заработи активно до 12 месеца. Целта на това звено за интернет е да се установи терористичен трафик, информация на различните езици и да се пристъпи бързо към премахването на това съдържание от интернет. На трето място, до края на годината Европейската комисия официално ще започне форум по въпросите за интернет, заедно с представители на, на отрасъла, благодарение на което ще можем да търсим начини за намаляване достъпността на терористично съдържание в интернет и най-вече социалните мрежи. Първа работна среща в рамките на форума ще се проведе на 24 юли с експерти от отрасъла и от правоохранителните органи. Четвърто. Охраната на външните граници е от решаващо значение. С оглед да бъде оказана помощ на държавите членки, в това отношение комисията в тясно сътрудничество с същите изработи първи набор от общи показатели за риск. Европол и Фронтекс подпомагат държавите членки в прилагането на тези показатели и ние съвсем наскоро преработихме наръчника за службите гранична полиция. В рамките на стратегията на Европейския съюз за управление на митническия риск все така продължава работата за засилване на сътрудничеството и обмена на информация между митническите власти от една страна и другите правоохранителни органи от друга за разкриване, проследяване движението на подозрителни стоки. На пето място проследяване и прекъсване на финансовите потоци на тероризма. Работиме в тясно сътрудничество с звената за финансово разузнаване. Позволете ми също така да подчертая, че наскоро приятата директива за е, противодействие на прането на пари подобрява капацитета ни в това отношение. На шесто място, както се казва в Европейската стратегия за сигурността, следва да работим по-добре също за защитата на нашите граждани и на най-важните инфраструктурни обекти на наша територия е, от терористични е, посегателства. Е, е, разработени са ръководства е, за защита най-вече на уязвимите цели. Освен това, актуализираме Европейската програма за защита на особено важните инфраструктурни обекти, така че те да са по-устойчиви на терористични посегателства. На седно място тъй като гражданското въздухоплаване е все така предпочитана мишена за терористични нападения, комисията продължава да работи за повишаване на сигурността и безопасността на гражданското въздухоплаване. Разработва се общо с държавите членки процес за оценка на риска в конфликтните зони, е, от което ще последват и препоръки към е, превозвачите и пасажерите. На осмо място. Европейската система за пасажерските резервационни данни. Важен елемент от нашата стратегия за сигурност. И аз бих искал да изразя благодарност на Европейския парламент за положените от вас, госпожи и господа, усилия да е, се стигне до приемане на законодателството на Европейския съюз за резервационните данни. Надявам се и за напред да работим заедно, все така, конструктивно, така че с законодателите да постигнат съгласие по един окончателен текст, който отстоява най-високите стандарти на защитата на личните данни, а в същото време е достатъчно ефикасен. Девето. Наскорошните терористични атентати показват нарасналата необходимост от по-добро международно сътрудничество и взаимодействие. Атентатът в Тунис беше не само крайно брутален, с символично значение, понеже пострадалите бяха е, туристи, е, а туризмът е от жизнено значение за економиката на, на Тунис, но и, и също така това бе посегателство върху гостоприемството, върху трайните е, дружески отношения между Тунис и Европа. И ние трябва да засвидетелстваме солидарност на своите е, дългогодишни верни партньори. По този начин ще способстваме и за собствената си сигурност непосредствено след посегателствата, аз атентатите посетих Тунис, разговарях с нашите партньори, да видим какво можем да направим, за да засилим капацитета си. И така, уважаеми госпожи и господа депутати, през последните 6 месеца Вложихме големи усилия и постигнахме значителен напредък в много области и все пак последните терористични атентати е, само ни припомнят колко много още следва да направиме. Дължим го на жертвите, на своите съграждани, на своите партньори. Ето защо нека опорстваме, нека все така решително действаме общо против тази заплаха, заплахата на тероризма и радикализацията. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин комисар. Сега ще изслушаме представителите на политическите групи. Най-напред от името на Европейската народна партия госпожа Моника Холмая. Приветствам председателството на съвета и комисаря. Уважаеми колеги, на скорошните терористични атаки показаха, че нашите либерални общества са силно уязвими. Показаха ни също така, че в непосредствено съседство до нас, в Близкия изток, в Африканския континент, Никога не е имало толкова много войни, ужаси и насилие, както днес. За това е необходимо от една страна да работим с партньорите, които са готови да сътрудничат с нас и да им помагаме да се борят с тероризма на място при тях. Приветствам това, което каза е, комисаря, приветствам и позицията на съвета по отношение на сериозното отношение към темата за сигурността. Сериозност и последователност означава, че трябва да предприемем мерки, които може би не ни се ще много да предприемаме, но те просто са необходими, за да предпазим нашите граждани важна част и нов инструмент от всичко това е системата за резервационните данни на пътниците, която трябва да се използва разумно и ефективно, така че да може да работи не само в Европа и в света, включително и спрямо трети държави. Допълнително обаче трябва да подсигурим и нашите външни граници. Трябва да си признаем обаче, че е трудно да откриваме спящите клетки, за които може би при 3-4 години сме смятали, че са опасни, започнали сме да ги наблюдаваме, решили сме, че вече не са опасни, Просто това са хора, които са като нас, като всеки от един от нас и изведнъж се превръщат в убийци. Точно с този феномен трябва да се опитаме да се борим. Трябва да извадим тези хора от кръда, кръга на радикалните, за да можем да разбием мрежата за радикализация. Мисля, че радикализацията и възможността на екстремистите да печелят хора и да злоупотребяват с тях трябва да се а, разбият с всички възможности, които предлага правовата държава. Благодаря от името на СНД Таня Файон. Хвала, хвала лепа, predsedujoči. Терористични напади са... Благодаря, госпожо председател. Терористичните е, атаки разтърсиха Европа. Разбира се, че те трябва да бъдат заклемени. Разбира се, че всички заедно трябва да се изправим срещу насилието и омразата, с силата на общите ни ценности. Социалистите и демократите смятат, че не само е необходимо да се увеличи сигурността, а да се проучат социалните корени на явлението тероризъм, особено в третите страни, защото там има бедност, там има конфликти. Труд, Грешно би било да кажем, че всички терористични актове имат религиозни причини. Екстремистите и терористите имат най-големи успехи там, където има недоверие, където има стереотипи. Това не е борба между изтока и запада. Най-голямото предизвикателство са младите европейци, които отиват в Сирия и Ирак да се борят. За тях трябва да имаме образователни интегриращи програми. Системата за регистрация на резервационните данни на пътниците може би е необходимо средство, но не бива да въвеждаме такива мерки, които да превърнат всеки пасажир в самолета в потенциален терорист, защото наложи ли се страхът в Европа, терористите ще са спечелили. Уважаеми колеги, мисля, че нашето оръжие за борба срещу тероризма, радикализма е а, свободата на човека, свободите на човека, достоинството на човека, която трябва да победи в Европа. Благодаря от името на ЕКАРЕ Джордж Танок. Господин председател, в Ковейт, Тунис и Франция има много малко неща, които могат да бъдат свързани, но те са свързани с терористичната атака, с след една година групите стават по-агресивни. в един и същи ден, един а, а, месец след а, като а, чествахме освобождаването на Кобани, бяха избити стотици граждани, много от тях деца. Това дава възможност на ислямската държава да стъпи в Сирия ние вече се свикнахме да разбираме международните терористични дейности от модела на Ал-Кайда, колкото и да са неоправдани, но ИДИЛ в момента създава един модел на култ към смъртта срещу хора, които имат различни религиозни е, виждания. Ние трябва да направим очевидно повече, за да може в Европейския съюз нашите общества да бъдат бдителни. Необходимо е също така да засилим вътрешните мерки за сигурност е, с по-добро е, проследяване на терористични научните дейности в интернет, да се предотврати дейността на Ислямската държава в Сирия, Ирак и другаде. Благодаря, господин Танок. Приемате ли синя карта? Имате думата. Благодаря. Благодаря, че приемате синя е, карта. Искам да ви попитам, съгласен ли сте с мен, че една от държавите, която е в много тревожно състояние е в Европа е Босна и Херцеговина. Ние имаме голям брой мюсюлмани, които много често са цел а, на онези, които искат да ги завърбуват. Съгласен ли сте с мен, че трябва да бъдем много чувствителни а, по отношение на а, това, което става в Босна и Херцеговина? Благодаря ви много за този въпрос. Като човек, който се интересува много от Западните Балкани, като докладчик за Босна и Херцеговина, във всички страни от Западните Балкани, мисулмани албанските мълцинства, особено в Косово, Албания, Македония. Има сериозен проблем на радикализация и джихадистски тероризъм. Има, може би, няколко стотин от тези хора, които се борят на страната на ислямската държава. Всичко трябва да се направи, за да се предотврати това, тъй като това е основен риск за сигурността в този регион. Председателят, благодаря. Behalf... От името на АЛДЕ, на е, либералите, господин Фернандо Мауро Брандиран. Благодаря, господин председател. Е, скорошните терористични атентати доведоха на загубата на повече от 60 човешки живота. Много европейски граждани е, загинаха е, по улици и плажове. И ние сякаш е, започваме нормално и мирно да съжителстваме, да, да съществуваме съвместно с тази е, заплаха. Е, от друга страна, Тунис случая се дестабилизира. Върховната представителка на Европейския съюз по външната политика тук заяви, че сигурността на Северна Африка е приоритетна във външно-политическата област. Е, След атентата в музея, е, вече започваме да осъзнаваме колко е важно да впрегнем всички възможности за противодействие на тероризма в Северна Африка, специално в Тунис, Алжир и Марокко. На предходните разисквания по този въпрос се казаха гордо същите неща, но каква промяна? Какво постигнахме в края на краищата? Само с пари не става. И аз веднъж, още веднъж бих искал да, да призова, че е необходимо е, към, към активна ангажираност трябва да преминеме от думи към дела. Не можем да си е, позволиме още една област, още един дестабилизиран регион. Не можем да загубиме Тунис. Просто защото е, е, не проявяваме необходимата решимост, а междувременно ислямска държава е на прага ни. крайно време е, е да осигуриме цялостна подкрепа на онези страни, които се нуждаят от нея. А стигнали се до военна намеса, винаги ще бъде твърде късно. Благодаря. От името на е, Обединена левица, госпожа Корнелия Ернст. Благодаря. Ужасяващите събития от последните дни и седмици ни карат да се чувстваме изключително потиснати. Но колко пъти сме повтаряли, колко дискусии сме провели, без да промениме абсолютно нищо. Винаги говорим за повече проверки, повече репресии, повече оръжие, без да постигнем желаните резултати. Трябва да си зададеме въпроса как в страните, в които има тероризъм, да прекъснеме а, подкрепата за терористите, как можем да предотвратиме тази подкрепа за тях, как можем да им помогнем да развият демократични процеси. Бяхме е, по отношение на Ирак бяхме длъжни да си поставим въпроса защо имат толкова успех, просто защото имат подкрепата на големи кръгове от населението. Уверихме се на място. Няма да забравя как един еписп Куп ни каза, не ни трябва оръжие, оръжие трябва ни подкрепа за помирение с сюнитите. Сюнитите сред населението, а не сред терористите. Нищо не правиме за това. Трябва да проведеме откровенна дискусия за това какво трябва да се направи с младите хора. Да проучим защо те съзират свой идеал в терористичните нападения нещо не е наред, що млади хора отиват при терористите. Наистина трябва да си зададеме въпроса, кои са нашите грешки, кои са нашите пропуски. Извинете, но една регистрационна система за данни за пътниците няма да ни помогне в това отношение, да не си хъбим силите за нея. Благодаря. Данказар, Благодаря от името на ФДД. Госп... Пол Нютал. Three minutes. Господин председател, уважаеми господин комисар, следващата терористична атака е, е въпрос не на ако, а кога и как. И наистина имаше убийство в Туниски курорт, бомбардирането на джамия в Кувейт. Какво имаше общо между между тези три нападения. Някой смята, може би ще намерят в моето изказване политическа некоректност едно общо нещо между тези три събития е исляма. ще чуем протести, че това няма нищо общо с исляма. Това не е само абсурдно, това е изцяло невярно. Те цитират текстове от свещените ислямски писания. да твърдим, че няма нищо общо с исляма и да твърдим все едно, че е, инквизицията няма нищо общо с католическата църква източника не е само бедността и лошото образование, това е лошото интерпретиране, тълкуване на Корана. Ние активно ги насърчаваме, ние затваряме очи за мизогинията, за хомофобията, за а, всичко това съществува в а, Катар и в другите държави. Трябва да кажем стига. А, край, защото иначе ще има сблъсък между цивилизациите, което няма да стане в пустините на Близкия изток, а ще стане е, в градовете на Европа. Нашия дълг е да дадем на следващите поколения едно добро, свободно общество. Това не е общество това не е общество, в което се преследват хомосексуални християните и мисиоманите. Призовавам ги, ако не разгледаме тези проблеми, ако, не, ако предадем нашата западна демокрация на нещо, което е а, а, по-нише от нас, е е, трагично. Не бива да заравяме главата си в пясъка, дами и господа. Uh, um... Благодаря. От името на групата Европа на нациите и свободата, господин Боргецио Марио. Благодаря, Исламският тероризъм, господин председател, е, е заплаха, която не може да бъде предотвратена с досегашните крайно непоследователни мерки. Освен това, трябва да се държи сметка за връзката между тероризма и незаконната е, и, и нелегална е, иммиграция. Този е, мигрантски поток всъщност способства за това Ислямска държава да стигне до сърцето на Европа. И по този начин се легитимизира ислямския фундаментализъм по места в Европейския съюз, в, в държавите членки, в, в, в джамиите. И е абсолютно е, необходимо тези фундаменталистки е, джамии да бъдат е, затворени, да се прекрати тяхната пропагандна дейност. Тук не става дума въобще, в никакъв случай не може да се говори за ислямофобия. Всъщност тук е, някой е, повдига този въпрос, но такова нещо няма. И все пак трябва да си даваме сметка, че е, става дума за своеобразен троянски кон, чрез който исляма си проправя път в Европа. И разбира се, тези терористични а, атентати а, сеят а, страх сред европейците – И ние не можем да стоим с кръсени ръце. Трябва да се опълчиме срещу този бич на, на нашето съвремие. Благодаря на господин Бургезио. Сега господин Голниш. Господин председател, има най-малко три причини за тероризма, които е по силите ни да се е, да, да, да обхванем. Първо, е, е, посегателствата срещу режими, които са уж тоталитарни, но всъщност са светски режими. Да вземем Ирак, Либия, Сирия, тези режими бяха свалени чрез едни крайно непристойни, недостойни средства, чрез всякакви манипулации, а в същото време те бяха щит срещу заплахи, които не подозирахме. На второ място, агресивно агресивния религиозен подход, който понякога, на който понякога ставаме свидетели в собствените си страни. И в край на краищата се стига до твърдението, че всички средства са законни, стига да водят до желаната цел. На трето място, безконтрол, безконтролната миграция въвежда на европейския континент идеи, които са чужди на неговата цивилизация, в това число не само религиозни движения, а и различни сексуални отклонения. Посяга се на дълбоките ценности на нашата цивилизация. Европейските лидери, разбира се, не можем, не можем да ги наречем терористи, но във всеки случай те са съучастници на днешния тероризъм чрез своето бездействие. Много благодаря. Роберта Мецола, две минути. Благодаря, господин председателю. Европа и света бяха засенчени от тероризъм в продължение на известно време. Точно 10 години минаха от терористични атаки в Лондон, няколко месеца от Шарли Абдо и една седмица от от а, тройната атака. Преди няколко дена бяха атакувани Франция, Ковейт и Тунис. Преди няколко часа Боко Харан атакува в Нигерия. Трябва да спрем тероризма където и да се става той. 66 души бяха убити в един и същи ден в Тунис, Ковейт и Франция това е а, един слаб момент в борбата срещу тероризма и а, а, показва, че тероризма не познава граници, използва религията като прикритие за престъпленията. Всичко това се свързва с ислямската държава, но нека да бъде ясно. Това е един култ към смърт света, който не представлява нито ислямската религия, нито ислямските държави. Ние бихме искали да подкрепим жертвите в Тунис, които всъщност в Тунис се роди арабската пролест. Алшаба и Боко Харам атакуват почти всеки ден в Сомалия и Нигерия. Ние би трябвало да въведем мерки за сигурност, които да защитават всички граждани. И сега е дошло време да направим крачка напред и да подобрим използването на законодателството, включителство, включително списъците на пътници пилотите в самолетите. Нека от този парламент да излезе силното послание, че нас не могат да ни сплашат, председателя. Приемете ли е, синя карта от господин Лебретон? Господин Лебретон, имате думата. Благодаря, уважаема колега, че приемате този, тази карта. Вие е, цитирахте атентатите в Тунис и Франция, които трябва да се вдигнат срещу тероризма и да сключат е, договор срещу а, е, а, е, тероризма. Но нищо конкретно не предлагате за списъците на пътниците. Аз не съм убеден в ефикасността на тази мярка. Имате ли други конкретни идеи как да се борите срещу туризма? Благодаря ви за въпроса. Не мога да съм съгласна, да се съглася с вас, че мерките, които бяха предложени във връзка с пътническите списъ... с списъците, не са адекватни. Има много мерки, по които ние като парламентаристи искаме да намерим съгласие. Е, също така искаме да има един координиращ орган за борбата срещу срещу тероризма, за да се засили сътрудничеството в полицейските дейности в нашите държави. Това трябва да бъде направено, за да постигнем съгласие е, в нашите институции в борбата срещу тероризма. Мадам Депите Силви Гийом. Силви Гийом. Минута и половина социалисти и демократи в, е, в Тунис, в Ковейт, в, в, в Сомалия, в, в Париж е, терористичната заплаха е, разраства. Е, нерядко е, един антетат следва веднага друг, създава се психоза и се удря върху единството, билото национално, билото европейско. А обратното, устойчивостта ни на тази наплаха би следвало да минава през изграждане и възстановяване на нашето единство, социално, социално, економическо и дори психологическо. Да, е, безпредседентният характер на днешната е, криза налага въвеждането на общоевропейски средства за сигурност и в правоохранителната област. Необходимо е да се снабдиме с такива е, средства за защита, дори в електронното пространство, които възпрепятстват ефикасно тероризма financier qui alimente le combat terroriste. Oui, il rend... Необходимо е да възпрепятстваме финансовите потоци, да се възползваме от всички е, възможни средства, за да възпрепятстваме циркулирането на, на финансови средства, на оръжия и на извършители на терористични атентати. Всичко може да бъде хвърлено в борбата а, е, с а, е, тази заплаха. А, е, стига, разбира се, да не се засяга а, качеството на, на живота на хората, стига да не се нарушават техните права. Комисията основателно а, засегна въпроса за своята програма за сигурността. В това число образованието е, разкриването на нови работни места, намирането на, социал, на нова социална ориентация е, за е, особено подрастващите и младежите са отрешаващо значение. Благодаря ви, госпожо депутат. Една минута на следващия оратор. Благодаря. На 26 юли Тунис, Ковейт, след това Нигерия бяха станаха жертви на, на ужаса. Пострадаха обикновени е, граждани, немалко от тях е, е, вярващи в, в Бога. Е, ние не можем е, да си позволим обаче е, да реагираме с уплах, е, с е, изумление на, на всичко това. Вижте, Тунис бе люлката на арабската пролет. И страната далеч не е, е толкова стабилна, колкото изглежда сега. Би могла да пострада от това, че губи приходи от е, туризма и това да доведе до местна радикализация. Затова аз е, бих призовал за своеобразен план Маршал е, за, за Тунис. Альтернативата на тази помощ е състоянието днес, което виждаме в Либия. Благодаря сега госпожа Натали Гриспек за една минута. Пред е, терористичните опасности ние трябва да бъдем единни. Не само на думи, но и на дела. За да защитиме нашите ценности и да предотвратим тези отвратителни терористични актове, които плашат нашите граждани. Трябва да бъдем и много твърди, защото по този начин ще консолидираме демокрацията. Наблюдението над мрежите, които в крайна сметка се използват от терористите, за да набират млади хора, борбата срещу трафика на оръжие трябва да бъдат нашето оръжие и нашата цел. Трябва да обединиме нашите дейности чрез по-добра координация, чрез по-добър обмен на информация. Трябва обаче същевременно този обмен на информация да стане задължителен, да използваме колкото се може повече Европол и да създадеме една е, система за данни на пътници, която да е чисто европейска, като същевременно създадем система за предупреждение която да бъде общо европейска. Защото става дума за защита на тези европейски ценности, които са тъй близки до сърцето на нашите граждани. Благодаря. Господин Майер, две минути. Благодаря, господин председател. Наистина е ужасяващо. Няма защо да гледаме толкова назад в миналото, за да възприемаме дни толкова дълбоки. Аз идвам от град град в Австрия и преди три седмици там също имаше атентат. Имаше много тежко ранение и не беше ясно дали не е предизвикан от един радикален ислямист. И Вярвайте ми, че аз съм много тясно свързан с такива атентати. Особено ужасяващо е, че от години предупреждаваме, че радикалният ислям няма да се изплаши да прави атентати и в Европа. И след като от години предупреждаваме, че радикалният ислям вече е в нашето общество. В медиите слушаме, четем, в речите на политиците също, че това са единични атентатори. Тук обаче ние си имаме работа с армия от единични атентатори, скъпи колеги. С помощта на бежанците опасността продължава да пристига в Европа. Най-опасните влизат в България с фалшифицирани паспорти и преминават към Западна Европа. Следващото бойно поле ще бъде Европа. И беженската вълна ще донесе този проблем, този терористичен проблем. Той ще се превърне в един от най-големите проблеми, с които ще трябва да се занимаваме през следващите години. Благодаря. Депите Джад Батън, Две минути, господин Батен. Две минути, заповядайте. Колегата преди малко каза доста неща, които и аз исках да кажа и с които съм изцяло съгласен. Заплахата, пред която сме изправени тук на Запад, но и не само, е заплаха от фундаменталния ислямизъм. Екстремистите имат общо едно, едно, а именно те четат една и съща книга Корана. По този начин те тълкуват, че трябва да се избиват невярващите, където и да се намират. Някои хора тълкуват това буквално. Нашите лидери ни казват, че исляма е религия на мир и на любов. Но проблемът е, че има е, едно противоречие, един мишмаш от безсмислици. И проблемът е, че екстремистите и фундаменталистите избират тези а, откази, които са им угодни, за да може да получат 72 девици в а, рая. Западните демокрации трябва да бъдат ясни и да кажат, че фундаменталния ислям няма място в западните общества. Ежедневно ние влизаме в контакт с умерени мюсюлмани, които обичат мира. Те не са проблем. Тяхната идеология е. Ние трябва да подкрепим умерените мюсюлмани спрямо тези скрайни убеждения важно е много мнението на вашия опонент в дадена война. Ако може да контролирате думите си, може да контролирате и мнението на вашия опонент. Християнството, религията на Исус, будизма е религията на Буда, юдеизма на евреите. Е, същото се отнася и до мюсюлманската религия, до исляма и до Аллах. Тази религия е тази, която наричахме преди 30-40 години по същия начин. Мохамедизъм е религията на Мохамед. Нека да стане ясно, че ние не приемаме тази изкривена идеология. Нека да се преборим с а, тези, които имат крайни убеждения и да подкрепим тези, които имат умерени такива. Ако искат да живеят под закона на шарията, тогава да отидат там, където той властва. Благодаря. Благодаря. Госпожа Тереса Хименес Бехарел Барио. Имате минута и половина. Благодаря, господин председател. Бих искала първо да, пом... да помислиме за жертвите. Аз отдавам силите си за жертвите. Много от нас мислят за тероризма след извършване на атентати, след като приключи вълната атентати, забравяме. Но тази опасност, тази заплаха, която грози нашето общество е толкова сериозна, че ние в един момент сме просто като парализирани. И това е, и това е тяхната победа. Те от, убиват един човек, за да изплашат другите. Не, те, те отидаха в Лондон, в Париж, в Тунис, за да е, в нашите сърца да се е, раз, да, да, да цари страха. Затова аз приканвам в програмата за сигурност да има по-добри механизми за борба, за да можем ние да се бориме, срещ, за да защитиме най-основното, фундаментално наше право, правото на живот. Нашето общество, което споделя ценности, няма да, да коленичи пред ножовете, пистолетите и бомбите. Ние ще защитиме жертвите, защитавайки по този начин достоинството на всички европейци. Никога няма да отдадеме свободата. Припомням на колегите в нашата зала, че, че свобода не, е не противоречи с сигурност. Госпожа Доц иска да ви зададе въпрос. Приемате ли синя карта? Да? Please. Um, благодаря. За, благодаря ви за тези думи и благодаря ви за това, че работите с жертвите на тероризма. Тряб, трябва ли да се надигнеме и да защитиме жертвите на тероризма? Защото, знаете, в, че по, понякога в законодателствата не се разграничават жертвите от онези, които извършват терористичните акт, актове. Да, разбира се, благодаря ви за въпроса, вие сте права. Да, наистина трябва да имаме една законодателна рамка, трябва да имаме и резолюция, която да изтъква правата на жертвите. Защото човек, който е, става жертва на тероризъм, е, е маркиран за цял живот. Целият му живот ще остане под този знак. Ние знаеме какво е тероризма и наистина не се разграничават много ясно нещата. За нас нещата са ясни, но за други хора нещата не са ясни. Затова наистина трябва да имаме ясно разписани правила. Защото е, жертвите на тероризма са представители и на цялото общество. Е, Йозеф Вайденхолцер, една минута. Господин Вайденхолцер, една минута. Майкро, е, е, За съжаление, тези събития се натрупват и ако си спомним за невинните жертви от атентатите, го намирам за много обезпокоително. Мисля, че няма да бъде и последен път, а тези неща ще се повтарят. И тези интервали трябва някак да бъдат увеличени. Този враг е един лош враг. Той се е прицелил в нашата си, в свободата, свободата на религията и мненията, начина по който ние искаме да живеем. Ние трябва да се борим с този враг с всички налични средства, с а, разум, проактивност, решителност. Трябва да вършим работа по дерекализация. Трябва да пресушаваме тези биотопи, трябва да намираме причините защо хората попадат в ръцете на тези терористи и трябва да печелим тази битка. Благодаря. За господин Киркоп, една минута заповядайте. Господин председател, Съгласен съм с казаното относно ужасните нападения в Тунис. Това показва уязвимостта на хората навсякъде по света в сравнение с ужасните разрушения предизвикани от тероризма. Всичко, което се случи в Франция, в Тунис и в останалите части на света, показва, че ние сме уязвими. Тези заплахи са извън нашите граници. Затова е важно да си сътрудничим в Европа. Важно е да си сътрудничим и с трети държави, за да може да има сигурност на световно равнище. Нуждаем се от ефективна стратегия, за да се справим с радикализацията и да обменяме информация. Тунис, като всяка друга държава в Европа, не може да отговори на тази заплаха сама. Тунис се нуждае сам, извинете. Трябва да бъдем единни. Нуждаем се от единна стратегия в борбата с тероризма и ИДИЛ. Благодаря. Благодаря ви. Сега госпожа Багасарадуя Руис. El terrorismo ва va a marcar el siglo XXI. Lo digo con Господин председател, борбата срещу тероризма ще остави следа в нашето време, в нашата история. Е, трябва да отдадеме е, почет на жертвите, но да отговориме твърдо на терористите. Много са важни съдебните процедури и процеси. В глобализирания свят няма сигърни граници и за това трябва да защитиме всеки един гражданин, който желае да бъде свободен. Трябва да започнем борбата още днес. Трябва да имаме смели ръководители трябва също така да разполагаме с цялостна програма за сигурност и да подпомагаме демократичните режими по света. Е, Геостраз... Трябва да имаме алианс на геострате... геостратезически алианс, но не можем да си сътрудничим с е, държавни ръководители, които не са демократи. Така че трябва да бъдем единни. Госпожа Барбара Матер. Грация, президенте il nostro nemico non è individuabile milita in truppe. Не може да се предвиди къде ще се появи тероризмът. Той няма особени качества. Появява се някъде, нарушава нашия родинен живот но в улиците и в фабриките и разпространява страх. Виждаме, че врагът напада нашите семейства. Това е са нашите съкровища. Религията трябва да доминира в повечето аспекти на нашия живот, казвате. Трябва да се вземат мерки срещу тези удари. Както видяхме в Ковейт, в Франция, в Тунис, нещата трябва да се координират и въпреки това тероризмът се разпространява. Трябва да обединим енергията, усилията си и да предприемем координирани мерки. Имам обаче впечатлението, че когато говорим за изпълняване на акции, когато искаме да разбием терористичните стратегии, се появяват дискусии, които вървят много трудно. Борбата срещу радикализацията, срещу пропагандата, срещу каналите за финансиране на такива терористични атаки трябва а, да става съвместно. Трябва да вземем общи мерки. Искам да приключа с един цитат Единствената надежда за борба с тероризма е да се спазват демократичните правила, т.е. повече демокрация и повече правила за тези държави. Благодаря. Благодаря. Даниел Виоти, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Европейския съюз е силата на мира. Той се противопоставя на разрухата, не само в рамките на своите граници, но и извън тях. Предизвикателствата, пред които сме изправени, правени застрашават нашето единство. Да не забравяме, че причините понякога са свързани с избора, направен от една или друга държава членка. Смятам, че сега всички трябва да бъдем единни и да предприемем единно действие от страна на Европейския съюз. Трябва оптимално да използваме средствата в областта на отбраната и сигурността. Необходимо е да обменяме информация, да създадем специална политика, която която да има за цел борбата с омразата. Омразата е в основата на трагедиите, които се случиха във Франция, Тунис и на други места по света. Трябва да излезем от логиката да наблюдаваме и да наказваме. Не, нека да спазваме основните свободи на всички мъже и жени, включително и тези, които живеят извън Европейския съюз. Нека всички осъзнаят, че сигурността не може да бъде причина за преустановяването на демократичния режим. Затова е важно да изискаме Европейския парламент по ефективен начин да подкрепи върховния представител госпожа Могерини. Необходимо е да подкрепим нейния подход, който според мен е най-добрия в борбата с тероризма. Благодаря. А трябва да запроша пан посол Мирослав Петровски. Благодаря, господин Петровски. Минуте по Дам, дами и господа, с ужаса и с... бяхме свидетели на терористични актове в Тунис и тези, които извършиха тези актове, казаха, че Алкайда са били всъщност пацифисти. Е, над 40 убити в Тунис, в един обезглавен в Франция. А Европейският съюз някак си е безсилен през тяхната решимост. Това, може, това е, е последица от е, политиката на Европейският съюз, който отказа да подкрепи Съединените щати в е, борбата им срещу тероризма. Дори и тук има много разногласия в е, тази камера. А тероризм, тероризма няма граници а, и е, говориме за човешки права, но всъщност терористите се крият понякога за тези човешки права. Така че ако престанеме с тази е, лицемерна политика, ще можем наистина да помогнем на нашите граждани. Благодаря ви. Господин Буштина. Два минута. Дякую мистер президент. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за усилията да говорите румънски. Впечатлен съм. Господин председател, По отношение на целите и на метода на действието, по отношение на пропагандата, смятам, че трябва да помислим все пак каква е основната цел на терористите. Основната цел цел е да се подкопаят правата на човека. В този контекст терористичната дейност представлява повсеместна заплаха, трансгранична заплаха, която непрекъснато нараства. В началото на 2015 година имаше 138 терористични атаки, от които 6 през месец юли. Сред тези терористични атаки виждаме а, всепознатите Боко Харам, Ал-Шабаб, Идил, талибаните, но виждаме и изолирани действия на терористи. Терористи, които на своя глава извършват някакви действия в Нигерия, в Мали, в Кения, в Сирия, в Сомалия, в Ковейт. В тези държави Целите бяха гъсто населени региони, а ресурсите, използвани за терористичната дейност, бяха ограничени. Визират се не само хора, но и силите на реда, за да може да се дестабилизират съответните държави. Целта е да се дестабилизира доверието на местното население в международната общност. Терористичните заплахи не се спират на границата на Европейския съюз. А, случилото се през юни в Франция и в Австрия ни показва, че има неизбежни заплахи ежедневно. Трябва да има по-добра координация между държавите членки, за да се справим с тази заплаха. Необходимо е изцяло и ефективно да се прилагат целите в областта на борбата с тероризма. Целите са разписани в стратегията за сигурност на Европейския съюз. Да не забравяме заключенията на съвета от месец февруари, където се напомня за тази стратегия. Да не забравяме и препоръките от юни месец. Върховната представителка трябва да представи глобална стратегия за целия Европейски съюз за 2016 година. Благодаря. Депути Ашер Кан, one and half minute. Господин Кан, минута и половина. Thank you, uh, Mr. President. Благодаря, господин председател. Ние се срещаме с предизвикателства всеки ден. Настоящите терористични атаки трябва да ангажират цялото ни внимание. Терористите нямат милост, те не признават дискриминация, те са бандити, които избиват и мусулмани, и не мусулмани. Пред последните седмици те избиха туристи в Тунис, египетски войници в Синай, в Карачи и обезглавиха човек във Франция. Статистиката ни напомня, че борбата с екстрем... срещу екстремизма изобщо не е приключила и в Европа, и по света мисулманският свят продължава да взема стъпки срещу тези терористични атаки, които се правят уж в името на исляма. Ние трябва да разчитаме на партньорските правителства и на обикновените граждани, но дългосрочните решения се коренят в намирането на причината. Ние трябва да намерим начин да осигурим устойчив мир в Близкия изток защото терористите идват точно тук, в Европа. 46% от британците вярват, че е, мюсюлманите не споделят основните европейски ценности и това е ужасно. Не само, че не е вярно, но това е в полза на самите екстремисти. Ние трябва да си сътрудничим тясно, за да можем да предотвратим радикализацията на нашите граждани. Трябва да се занимаваме с въпросите на интеграцията, идентичността, социалните въпроси, така че европейските ценности да бъдат изпълнени. Благодаря. Господин Кан, дали ще приемете синя карта от господин Кански? Господин Кански, заповядайте. Микрофонът, ако обичате. Господин председател, въпросът ми се отнася до миграцията. Хората, които идват от южните средземноморски региони в Европа, не смятате ли, че тази миграция трябва да бъде ограничена, за да може да се борим и с евентуалните терористични заплахи, които идват от тези хора? мисля, че най-добрият отговор на този проблем не е това. Това, което трябва да направим е да търсим основните причини. Защо толкова много хора със собствен дом, собствени общества, собствено семейство са принудени да си тръгнат? Трябва да осигурим повече стабилно света, повече качество на живот. Едва когато се справим с тези въпроси, ще можем да се справим и с тероризма, а не да атакуваме проблема такъв какъвто е сега. Господин Кан, дали ще из... приемете втора синя карта от госпожа Бимберг? Госпожо Бимберг, заповядайте. Чух, че всички трябва да направят нещо. Обаче какво точно правим? Няма конкретни предложения как да се сложи край на това, поне според мен. В моята държава, например, ние имаме хора от чужбина, които получават реабилитация, достъп до трудовия пазар, дали не трябва да се предприемат по-твърди мерки? Дали не трябва да се използва директива 28 от 1970 година, за да се ограничи влизането на мигранти? Благодаря. тези, които вършат престъпления, те трябва да си излежат времето. Тези, които са невинни, те не трябва да бъдат наказвани. Това, което трябва да направим, е да имаме сигурни политики, така че да се уверим, че тези, които вършат престъпления, да нямат такава възможност. Същевременно обаче, хората, които работят усърдно, които дават своя а, дял, те трябва да получават подкрепа и помощ. Благодаря. Анапиротис Лампрос Фонтолис. Благодаря, господин председател. За съжаление, през последно време бяхме свидетели на много терористични атаки. Много мирни граждани загубиха живота си. Терористи от халифата са по нашите улиците, но ние трябва да решителен, да дадем решителен отпор, защото в подпродобен случай ще бъдем свители и в, в, в бъдеще на такива актове. Ние трябва много строго да санкционираме тези варварски действия. Моя син Йоргос Фант Фанталис бе жертва на терористи. Той бе убит от терористи. Така че аз мисля, че трябва да е, отбележим и един европейски ден на борба срещу тероризма. Терористичните атаки трябва да бъдат е, отпо, е, оборени. Трябва да се бориме независимо какви са терористите, какви са техните мотивации. Моят син загина, както казах. Така че ние не трябва да позволяваме на терористите да се крият за някакви права. Благодаря, господин Фонтонолис. И а сега преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания most képviselő Asoni Kinga Gol. Kinga Gol. Köszönöm, elnök úr. Mindannyiunk felelőssége és feladata, hogy... Благодаря ви, господин председател. Наш дълг е да защитим живота на хората навсякъде по света. Плашещо е това, което виждаме в действителността виждаме, че хората могат да станат жертви по всяко време и навсякъде. Няма никакво обяснение за подобни атаки. Трябва да предотвратим това за в бъдеще. Трябва да мобилизираме партньорите си навсякъде по света, както това бе посочено от Европейската комисия. Трябва да използваме целият инструментариум, с който разполагаме, за да имаме добре действащи агенции. Бих искала да се спра и на невинните жертви, които загиват въпреки своите вярвания. Много често жените и децата се превръщат в жертва на идил. В допълнение към загубата на човешки животи е необходимо да поговорим и за унищожените хилядолетни паметници на културата. Цялото човечество губи, когато изчезнат подобни паметници. Благодаря. Клаудия Консолика. Депутат Клаудия Консолика. Благодаря, господин председател. Заради терористичните атаки светът в Европа се сблъсква с много силна опасност. Аз вярвам, че тази глобална заплаха трябва да се неутрализира глобално. Трябва да се вземат всички необходими мерки за гарантиране на сигурността на нашите граждани и да се даде трансграничен отпор на тези заплахи. Терористите искат да подкопаят нашите общества и нашия начин на живот. Това е директна атака към основните ценности на Европейския съюз. Правовата държава, правото на мнение на гражданите, многообразието и единството. Те се целят в просперитета, който Европейският съюз се стреми да даде на своите граждани. Вярвам, че борбата срещу тероризма трябва да се съчетава с човешките права и съответните политики на сигурност трябва да се занимават с причините за терористичните атаки по света. Благодаря. Благодаря. Господин Томашич. Hvala lijepa. Божа.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 но трябва да се занимаем и с тези, които са възпитани да мразят европейските ценности. Днес Европа доста засрамено се хвали със своите стойности. И това е целта на тези, които с насилие искат да ни дадат нова идентичност. Ние сме решени а, да се борим с такива хора, но междувременно и ги насърчаваме хората, които се събират, за да навреждат на другите, трябва да разберат, че нямат права в Европейския съюз. В Европа няма място за тях. Благодаря. Благодаря, господин. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. На юг от нашите граници арабският свят е изправен пред безпрецедентни конфликти, довели до възхода на тероризма. От Либия до Сирия буквално изчезват държави от париж до сус всички сме жертви на бруталността на терористите. всички сме мишени европейци араби християни и мюсюлмани. тероризмът е най голямата заплаха за нашата сигурност и той трябва да бъде неутрализиран. трябва да мобилизираме целия си наличен ресурс в името на възстановяването на стабилността и сигурността във всички конфликтни точки. предизвикателствата пред които днешна европа е изправена я е задължават да направи важен избор дори бих го определил като стратегически за да отговори на заплахите от тероризъм нуждаем се не от самозатваряне и изолация а от повече демокрация и толерантност като гаранции за истинско мултикултурно общество. благодаря. Е благодаря ви. И сега последен господин Касталдо. signor presidente i recenti e tragici атаки terroristici che si sono. Благодаря господин председател. Трагични събития се случиха в различни части на света и те трябва да ни накарат да се замислим по-дълбоко. Имаме две възможности. От една страна може да се залъгваме че не можем да постигнем нашата сигурност и да продължим да инвестираме в въоръжаване. Но така ще свършим като детето, което иска да изгребе водата на морето с мидена черупка. А може да си правим иллюзията, че тоталитарните режими ще се вразумят но бихме могли да действаме и по-директно. Необходимо е умерения ислям в Европа да се превърне в нашия основ съюзник. И не само умерения ислям в Европа, този навсякъде по света. Умерения ислям трябва да участва в политическия живот. Този ислям ще ни позволи да се преборим с бедността. Защото в бедността впива корени и тероризма. Благодаря. Е, Комисар Абрамополис от името на комисията. Уважаеми членове на Уважаеми членове на парламента, благодаря, че ми давате възможност днес да, отговаря, да отговоря а, и да кажа нещо за последните атаки и заплахите от тероризъм. За съжаление, от дълго време това е бич за нашите граждани. Наистина съм ви благодарен, че разглеждате тази точка в дневния ред на това пленарно заседание. През последните 6 месеца комисията успя да въведе набор от конкретни действия, за да се справи с тези заплахи трябва да обединим усилията си, за да се уверим, че тези предложения ще продължат да бъдат въвеждани, като се съобразяваме изцяло с правовата държава и в основните права. Аз отбелязах вашите бележки. Някои от вас споменаха Западните Балкани. Нека да ви уверя, че и по въпросите на сигурността Западните Балкани са наши ключови партньори. Стабилността в този регион е от изключителна важност. Ние въвеждаме целенасочени действия в Западните Балкани във връзка с радикализацията, сътрудничество в областта на оръжията с Европол. Много от вас фокусираха вниманието към Тунис. И това е нормално. Когато правих стъпителните си бележки, специално отбелязах Тунис. Те са наши партньори и се ползват с пълната ни подкрепа. Когато правихме преглед на европейската политика на съседство, ние разработихме и продължаваме да разработваме целенасочени политики с Тунис. Работим заедно с госпожа Могерини и комисаря Хан и вече започнахме да постигаме резултати. Сигурен съм, че повече неща ще могат да бъдат споменати и на следващия дебат. Нека да ви уверя в моя ангажимент да работя ръка за ръка с Европейския парламент и за съвета, разбира се, по този въпрос. Наистина разчитам на вашата подкрепа. Благодаря. Благодаря. Господин Шмидт от името на съвета. Мисля, че всички сме съгласни, че въпросът е неотложен. Сътрудничеството ни трябва да бъде по-интензивно в различни области. Необходимо е да предприемем необходимите правоохранителни мерки и превантивни такива. Нуждаем се от координиран и системен подход. Да не забравяме обаче, че не трябва да се стига до заклеймяване и изключване. Не трябва да се прибягва към исламофобия. Ние се насочваме само единствено към тези, които преминават към действия и терористични атаки. В рамките на борбата с тероризма изработваме координирани планове за действие – по отношение на тези планове и чухте преди малко господин комисаря, по тях ще се води дискусия, както и по политиката за съседство. Виждаме и комисаря Хан, който току-що влиза в залата. Ще има дискусии и за други държави, като Тунис, Тунис, кой, която е изключително уязвима държава. Трябва да подкрепим тези държави. Борбата с тероризма трябва да получи необходимото внимание. И на последно място ще направим всичко, за да се стигне до споразумение за директивата за данните на пътниците по време на нашето председателство. Бъдете уверени, че нашето председателство ще работи по тази изключително деликатна и важна тема. Ще работим в сътрудничество с вашия парламент и разчитаме на вашата активна подкрепа. Мит.